Сигурно знаете, че трябва първо да приемем дневния ред. Това е обичайно. Следват съобщения на председателя, такива за сега няма, затова веднага ще преминем към представене на номинациите за наградата Сахаров 2015 година. Аз председателствам заседанието по молба на колегата Елмар Брок. И също така отясно, както виждате, госпожа Валенсиано, колегата Понга представлява пък комисията по развитие. Знаете, че трите комисии съответно по развитие и подкомисията по правата на човека – участват заедно с нашата в решенията по номинациите за наградата Сахаров всяка година. Сега, разбира се, разглеждаме наградите за 2015 година. Нашата комисия след две седмици на 15 октомври ще трябва да гласува Необходимо е да определим избраните кандидати за тъй наречения шортлист. Нека ви напомня, че в четвъртък на 29 октомври окончателното гласуване, това е втората сесия в Страсбург. Знаете, че наградата Сахаров е, може би, най-видимото изражение на дейността на Европейския парламент. Що се отнася, разбира се, до работата в областта права на човека. Всяка година ние разглеждаме кандидатурите на личности, на организации, които са се отличили в защитата на правата на човека и защитата на демократичните достижения. Това са хора, които се борят срещу липсата на толерантност, тоталитарните режими, изобщо деспотизма по света. Наградата е символ, следователно, на нашата ангажираност с правата на човека. А, Отличените с наградата получават по-голяма чуваемост и видимост на тяхната битка. По този начин ние всъщност успяваме да предоставим известна защита на кандидатите за наградата Сахаров, тъй като им обръщаме по-голямо внимание. Защитаваме и каузата, за която те се борят. Благодарение на Европейският парламент съществува този специфичен инструмент в областта защита на правата на човека и това е инструмент за целия Европейски съюз – Европейската служба за външно действие също получава нашата подкрепа в своята работа по този начин. Тази година ние стартирахме и нов механизъм за защита на правата на човека. Надяваме се този механизъм да подсили оказваната закрила. Закрила, както казах, и на личности, и на организации, които са проявили достатъчно смелост да защитават правата на човека по света. Вие Знаете, че резолюциите, които приемаме са също в този дух. Имаме резолюции относно положението в най-различни страни. Разглеждаме това, което се случва с организациите и хората там. Без никакво съмнение, ние ще продължим да работим в същата насока в тясно сътрудничество с СВД. Нека ви напомня, че за първи път върховният представител тази година участва в спешен дебат по правата на човека. Нещо, което не се беше случвало преди в Европейския парламент, но е, върховният представител ще присъства в четвъртък на нашето заседание, свикано спешно. Що се отнася до кандидатите за тази година, то те са предложени от различните политически групи. Вие сте запознати с списъка. Те идват и представляват най-различни континенти, традиции, източна Европа, Западна Европа, Латинска Америка, страните от залива, както и САЩ. Процедурата по представяне на номинациите тази година предвижда по-голям брой въпроси. Въпроси относно корупцията, злоупотребата с власт, свободата на изразяване, защитата на демокрацията в потиснически режими, участието на жените и други. Разбира се, трябва да се каже, че всички каузи, защитавани от тези личности и организации, са много важни за нас. Важни са следователно и всички кандидатури. Ние ще продължим да обръщаме внимание на всички кандидати, като разбира се накрая ще има един, на който да се връчи наградата Сахаров. Определенето на носител на наградата за тази година в никакъв случай не означава, че ние ще престанем да следим с интерес – това, което се случва, защото, както знаете и от минали години, съществува мрежата на наградата Сахаров, мрежа, която е много активна. Именно тази мрежа излъчва посланието за защита на правата на човека – нещо, което отива по-далеч от простото връчване на награда всяка година. Личностите и организациите, които участват следователно и на по-нататъчен етап продължават да работят с нас и то много активно, като защитават тази кауза. Лауреатите, освен това, вземат участие в най-различни публични прояви, които организираме, за да изразим на глас своите ценности. Самият аз съм убеден, че лауреатът или лауреатите от тази година е, ще направят същото и ще участват заедно с нас – в различни прояви в името на правата на човека. Но сега, преди да представим кандидатурите, нека ви напомня какви бяха предшестващите етапи. До 10 септември трябваше да се представят кандидатурите, като отдела по правата на човека ги обобщи. ние се съобразяваме с нормите по връчване на наградата Сахаров. Сега вече разполагаме с тези имена на кандидатите или групи от кандидатите, нещо, което се позволява от статута, са изброени по азбучен ред. Първо имаме Една Адан Исмаил, предложена от СПД. На второ място Раиф Бадауи, предложен от социалистите и демократите, Екаре и Зелените. По-нататък Кръглата маса за демократично единство на Венецуела – предложено от НП и също така членовете на парламента Фернандо Маура Брандиеран и Дита Черанцова. Борис Немцов е следващия кандидат, номиниран от Алден, Надя Савченко, номинирана от ТКР и накрая Едвард Сноуден, Антуан Делтур и Стефани Жибо, предложени от Гое. Бих искал да дам думата на колегите. Те ще представят съответните кандидатури, като времето за изказвания относно всеки кандидат не бива да надвишава 10 минути на кандидат. Разбира се, това време може да бъде споделено между различни колеги. По този начин се надявам за един час да приключим разглеждането на точката. Както Както казах, първо ще чуем тези, които предлагат кандидатурите. Кандидатурите са подредени по азбучен ред, затова първо ще чуем Джеймс от СПД, който ще представи една Адан Исмаил. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Всяко поколение ражда няколко души, които имат много голямо влияние върху бъдещето на човечеството. Една Адан Исмаил без съмнение е един такъв човек. Тя работи в Сомали Ленд, част от Сомалия и превръща този район на Сомалия в модел за поведение в цяла Африка. Една Исмаил се опитва да надхвърли границите на всички видове предразсъдъци, било то етнически, религиозни, териториални и работи за правата на жените в своето общество. Тя е била първия външен министър жена в Сомалиланд – успя да трансформира една разрушена болница в място, където да се лекуват жени от всякакви националности от целия африкански рок. Освен това, тя създаде възможност за обучение на медицински лица от всякакви поколения. Една Исмаил работи в тази болница с най-опасните, най-рискованите случаи. Майки, които са в много тежко положение, майки, които са заболели по време на раждането и така нататък. Една Адан Исмаил се занимава много и с проблема на гениталното осъкътяване на жените. Броя на осъкътяваните генитално жени в Сомали Ленд, там където работи Една и Исмаил, е много по-малък от този в останалите държави от Африканския рок. Една Исмаил работи за равенство на половете, подкрепя жертвите на насилие и се стреми да работи винаги за човешки права. От името на нашата парламентарна група Европа на свободата и пряката демокрация, за мен е удоволствие и чест да номинирам една Адан Исмаил за носител на наградата Сахаров тази година. Благодаря. Е, благодаря. Има ли някои от други групи, които искат да се изкажат? Благодаря. Няма микрофон ораторът. Okay, Panzeri. Окей, okay, bon. Voilà. Euh, donc on va, j'espère... Euh... Добре, в такъв случай можем да продължим нататък. Надявам се в една спокойна, миролюбива атмосфера. Раив Бадауи е следващия кандидат. Той е подкрепен от колеги от различни политически групи. Всъщност, това са три групи. Обичайно е да чуем и трите. Ще дам думата на колегата Фоти, тъй като не всички присъстват все още в залата. Господин Пандзери всъщност е първият, който може да представи кандидатурата и той разполага и с малко повече време. След това госпожа Фотига. Госпожа Фотига, благодаря. Аз искам да представя две кандидатури и мисля, че би било добре първо да дадем думата на господин Панцери, тъй като Чарлз Танък малко закъснява. Голяма част от моята политическа група е зад тази кандидатура, но аз бих искала все пак Чарлз Танък да я представи. Добре, господин Панцери тогава, без да се бавим. Благодаря, господин председател. Всяка година желаем да почетем някои хора или групи хора, които се борят за свобода на словото. Всяка година избираме едно лице или няколко човека. Те получават наградата Сахаров. Тази награда всъщност е символ на всички от тези, които защитават човешките права и които са подложени на преследване. Социалистите и демократите искат да номинират Раив Бадауи от Саудитска Арабия. В тази държава писателите и блогерите са изправени е, пред е, много проблеми. Често те са турмозени, измъчвани. Самия Раив Бадауи е в много тежко здравословно състояние. Той създаде един либерален форум в Саудитска Арабия, място където да се води дебат по социални проблеми. Впоследствие той беше съден за една статия, която се появи на този форум. Това стана през септември 2012 година. Аргументите на съда са, че Раиф Бадауи се подиграва с а, вероисповеданието в Саудитска Арабия. Бяха повдигнати и други обвинения. През май 2014 година, след като беше арестуван, той беше осъден. Беше казано, че е нарушил различни закони, включително религиозни такива. Присъдата е 10 години в затвора, 1000 удара с къмшик, глоба, която възлиза на почти 250 000 долара. Забранено му е освен това да използва каквито и да било технологически платформи и не може да пътува никъде до 2024 година вече е получил 50 удара с камшик, остават още 950. Те още не са нанесени, тъй като след първите 50 здравословното му състояние е много лошо. Много е, хора призовават за неговото освобождаване. Бих искал да цитирам нещо, което беше казано от жената на Раив Бадауи за положението, в което той е в момента. Тя казва следното. Раиф е бил окован, около него е имало тълпа от хора. Службите за сигурност на Саудитска Арабия са започнали да му нанасят удари с къмшици по гърба, по краката. За 5 минути са му нанесени тези 50 удара с къмшик – абсолютно безмилостно. Не мога да си представя как може в днешно време да се оковават хора и да се бият с камшик, просто защото изразяват своето мнение. Номинирайки Раив Бадало, искаме да почетем всички онези, които се борят за свобода на словото. Свобода на изразяването на мисълта. Всички тези хора, като Раив Бадауи, правят това без да нарушават каквито и да било закони. Благодаря. Много благодаря. Кой би иска да подкрепи? Confirm that... Благодаря, казва госпожа Фотига. Групата на ЕКР подкрепя кандидатурата на Раив Бадауи. Нашия координатор Чарлз Танък е радетел за тази кандидатура и от негово име аз я подкрепям. Значи Много благодаря, господин Тамаш Мешерич от името на Зелените. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Групата на Зелените и Европейския свободен алианс е горда, че първа номинира Раив Бадауи. Раив Бадауи е символ на всички от тези, които се борят за свобода на словото. Той е блогър в една от най-репресивните държави на света. Както добре знаете, бруталността на режима в Саудитска Арабия е, се забелязва в медиите и справо. Рейд Бадауи е наказан и ще бъде бичуван Знаете за тези хиляда удара с къмшик. Европа обаче мълчи и не предприема никакви действия. Това е пример за това доколко сме пристрастени към изкопаемите горива. Ако искаме да останем верни на своите ценности, не можем да мълчим, когато хора са на ръба на смъртта, просто защото изразяват свободно своето мнение в Саудитска Арабия. Ако Европа остане заложник на изкопаемите горива, винаги ще намерим някой, който ще ни накара да компрометираме нашите собствени ценности. Ако дадем наградата Сахаров на Раив Бадауи, ще изпратим ясен сигнал към всички затворници на съвестта в Саудитска Арабия и насякъде в района – да се надяваме, че ако му дадем наградата, ще направим повече и за демокрацията в този район. Економическите и другите интереси не трябва да ни пречат. Радвам се, че има още две групи, които подкрепят Раив Бадауи. Подкрепата е в целия политически спектър. Силно се надявам, че в крайна сметка Рей Бадауи ще бъде номиниран и ще получи тази награда. Благодаря. Много ви благодаря. С това приключваме представенето на тази кандидатура и преминаваме към следващата Луис де Грандес – ще представи от името на ЕНП. Става дума за кръгла маса за демократично единство на Венецуела. Самият аз също ще кажа няколко думи накрая от името на НП. Тъй като щях да ги кажа, но след това ме помолиха да председателствам заседанието. Много благодаря, господин председател. Благодаря също така за това, че имате желанието да участвате трябва да кажа, че за мен е чест да представя предложението на НП. Всъщност, честно казано, всички кандидати, които бяха предложени в НП и тези, които сега чуваме предложени от различните политически групи, напълно заслужават нашето уважение. Те имат всички достоинства – да бъдат избрани и за това трябва да проведем един честен, открит, чист дебат, когато определяме кой ще спечели наградата. С всички тези уточнения бих искал да обърна внимание на Мичи Тетерма, която е всъщност жената на кмета наградва Венецуела, който в момента е в затвора. Искам да изразя нашата подкрепа за тази съпруга, както и за дъщерята в семейството. Надявам се, че те могат да проследят нашия дебат и ще видят, че той е напълно справедлив и открит. Всъщност причините, поради които направихме това предложение, са следните. Ние смятаме, че трябва да се основаваме на универсални ценности. Всички тези кандидатури, разбира се, трябва да отговарят на определени изисквания, защото наградата Сахаров е нещо много ценно. Няма защо да повтарям всички изисквания, така или иначе кандидатурата отговаря на тези изисквания. Защо говоря за универсални ценности? Защото те трябва да се признаят от целия свят. Всъщност, мнозина от тази кръгла маса са в затвора, те са наказани от режима, режим, който няма демократична легитимност и се държи напълно тоталитарно. Това не е само мое мнение. Много от президентите на европейски и латиноамерикански страни вече са го казали. Сегашният режим в Венецуела, представен от президента Мадуро, наистина няма нищо общо с демокрацията. Защо сме избрали колективна кандидатура. Ние не искаме да персонализираме наградата. Разбира се, много е лесно да кажем, ще бъде Леоподо Лопес или който и да е от другите, които са в момента в затвора. Не. Ние смятаме, че трябва да наградим демократичната опозиция в Венецуела, да покажем колко е ценна тя, защото в момента те се борят за демократичния път. И тази опозиция е представена от кръглата маса за демократично единство, от политзатворниците. Имах честа да представя кандидатурата в групата на ЕНП един ден преди Леополдо Лопес да бъде осъден на 14 години затвор, като, както виждаме, в тази страна няма никакви съдебни гаранции. Никаква демокрация. 14 години. Също, нека ви напомня за друг борец, който беше арестуван направо от къщата си, без да има никакъв съд или присъда. Бяха пристигнали военните и това е. В никакъв случай не може да се говори за демокрация. Следователно тази колективна кандидатура, според нас, представлява принципно опозицията. Тези политзатворници нямат никакви връзки конкретно с НП. Не става дума а, за опозиция, която все пак на 6 декември ще има уникалната възможност защото така или иначе Мадура трябваше да допусне провеждането на избори и е много важно да насърчим свободната изява на волята на народа. За това нека да връчим наградата на тези политзатворници и жертви на режима. Има 78 политически затворници. Ние можем да ги защитим. Можем да защитим Леоподо Лопес, Антонио Делерма и мнозина други. В Венецуела е опасно да бъдеш опозиционер и мисля, че наградата Сахаров наистина може да бъде един вид закрила за тези жертви на режима. Гаранция също така за ценностите, които защитаваме. Това са причините, поради които се спряхме на колективната кандидатура. Тя обслужва конкретна цел. В крайна сметка ние говорим за място, в което са потъпкани правата на човека. И наградата Сахаров би трябвало да се използва не просто като още една инициатива, а наистина като начин да защитим правата на човека. Това е. Едва ли е необходимо да говоря още всички. Е, знаем много добре какво е положението е, в Венецуела. Всичко е пределно ясно. Именно за това ми се струва, че не е необходимо да говоря повече, но наистина апелирам за това кандидатурата да бъде разгледана внимателно и да имаме предвид ангажимента, както и разбира се своята лоялност към политическата си група. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря ви, Луис. Аз вече казах, че самият аз искам да добавя няколко думи. Енабе обсъди всъщност пет кандидатури ние виждаме две от тези кандидатури, така или иначе включени в днешния списък. Надя Савченко, Борис Немцов, имахме и Бенамин Хюн Юн, който е защитник на правата на човека от Северна Корея, също така Гао Ю, представен от колегата Ниблер, но в крайна сметка групата реши да се спре на една кандидатура, и това е кандидатурата, представена току-що от Луис, а именно кръгла маса за демократично единство на Венецуела. Самият аз бих добавил следното. Леополдо Лопес беше осъден току-що на 14 години затвор за това, че се е опълчил срещу диктатурата. Няма как да не се възхищаваме на храбростта на венецуелската опозиция, защото виждаме, че те работят при все по-трудни условия, при все по-голямо насилие. Затова аз напълно подкрепям предложението на нашата група. Несъмнено една такава награда ще вдъхне надежда на венецуелския народ. И ще подкрепи по някакъв начин политзатворниците. Това е което имам да кажа по кандидатурата. Господин Маура искаше да се изкаже в рамките на една минутка, ако обичате. Господин Маура, благодаря, господин председател. Както самият вие казахте, аз заедно с Дита Черанцова подкрепих същата кандидатура, която в момента разглеждаме. По никакъв начин не смятам, че останалите кандидатури са по-малко достойни. Колегите ги представят една по една, но ми се струва, че сега повече от всякога наградата Сахаров би трябвало да бъде връчена на подобна група от хора. Антонио Делерма, Спомнете си за този случай с съпругата и дъщеря му, всъщност тук и аз искам да ги поздравя най-сърдечно. Също така, присъдата на Леоподо Лопес толкова дълги години лишаване от свобода единствено за това, че е изразил своето мнение за състоянието на демокрацията в една тъй наречена демократична страна. Да не ви напомням за госпожа Мачадо и нейната съдба. Има наистина толкова много венецуелци, които рискуват ежедневно живота си, за да се борят за свобода и демокрация. Мисля, че за всички тях една такава награда, която представлява всъщност протегната ръка от страна на Европейския парламент, би била много важна. Аз съм съгласен с колегата Луис де Грандес. Ние по този начин подкрепаме всъщност една справедлива историческа кауза. Благодаря ви. Много ви благодаря. И сега преминаваме към разглеждане на кандидатурата на Борис Немцов, номиниран от Алде. Колегата Урма Спайт има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Както всички знаете, наградата Сахаров е средство да отдадем дължимото на всички хора и групи от хора, които са посветили живота си на демокрацията и свободата на мисълта. Групата АЛДЕ предлага наградата Сахаров за 2015 да бъде присъдена на Борис Немцов. За жалост посмъртно. Борис Немцов бе водеща фигура в руското гражданско общество той работеше за една демократична, мирна, просперираща Русия, нещо за което заплати с живота си. Борис Немцов бе убит миналата година през месец февруари, само няколко седмици след като започна работа по документ, който съдържаше доказателства за участието на руските въоръжени сили в военния конфликт в източна Украина. Житейският път на Борис Немцов ни кара да вярваме, че той заслужава тази награда. Той работеше за една демократична Русия, в която се зачитат правата на човека и върховенството на закона. Като водеща фигура на гражданското общество, той работеше и за разкриването на злоупотреби с политическа власт в Русия. Предлагаме, като се има предвид всичко това, наградата Сахаров за 2015 година да бъде присъдена на Борис Немцов. Паричната сума по тази награда следва да бъде предоставена на фундацията Борис Немцов, която се ръководи от неговата дъщеря. Фундация, работеща за установяването на демократичен ред в Русия. Много е важно присъждайки наградата на Борис Немцов, да изразим подкрепата си за всички тези, които работят за една по-различна, за една демократична Русия. Паричната сума, свързана с тази награда, трябва да се предостави на онези, които продължават работата на Борис Немцов. Заедно с вас можем да отправим силно послание към руските граждани, към крехкото руско гражданско общество, както и към нашите граждани. Паричната сума с която е подплатена наградата, трябва да се предостави на фундацията, ръководена от дъщерята на Борис Немцов. Тази фундация подпомага гражданското общество там, работи за една демократична и мирна Русия. Бяха отправени критики във връзка с тази номинация. Твърдеше се, че наградата Сахаров не би трябвало да се присъжда посмъртно, но Борис Немцов не е виновен за това, че не може да се кандидатира наред с всички останали номинирани. Не бивам да отправяме и погрешен сигнал. Не би трябвало да създаваме впечатлението, че за да бъде присъдена на някого наградата Сахаров, той трябва да заплати за това с живота си. Понякога по смъртното присъждане на наградата Сахаров също може да е силен сигнал. Наградата Сахаров, зад нея стои личност като Андрей Сахаров, който преди десетилетия също се бореше за една силна демократична Русия. В момента руското гражданско общество – се намира в доста нестабилно положение. Мисля, че то се нуждае от подкрепа. всичко, което се случва в Русия, пряко или косвено оказва въздействие и върху Европейския съюз. Затова, според мен, сега е моментът да окоръжим гражданското общество в Русия. Сега е моментът да противодействаме на ширещия се в руското общество страх. Непосредствено след убийството на Борис Немцов, в руското общество се възцари страх. Мисля, че на нас се пада задачата да направим така, че съседна нам страна да не живее в страх. Благодаря. Има ли някой от АЛД, който иска да подкрепи кандидатурата? Благодаря ви. Да преминем тогава към следващата кандидатура. Колегата Фотига от името на ЕКР ще представи Надя Савченко като кандидат. Благодаря. Ние сме излъчили две кандидатури. За мен е чест и удоволствие да представя кандидатурата на една изключителна жена, на военен пилот от украинските военно-въздушни сили, Надя Савченко, която в момента се намира в затвор в Руската федерация. Предстои да продължи съдебното производство срещу нея. Следващото съдебно заседание е утре. Надя Савченко е родена на 11 май 1981 година. От дете е мечтаяла да стане пилот. Въпреки, че първоначално е започнала да учи журналистика и изобразително изкуство на доста ранен етап от следването си се е отказала от него и се е присъединила като доброволец към украинските въоръжени сили, където се е сражавала храбро, например в рамките на мисията в Ирак. Внесла е петиция в която е помолила украинския министр на отбраната да й даде право да кандидатства в престижната военна академия в Харков. Към момента единствено мъже са можели да учат в тази академия. Надя Савченко е била първата жена, завършила това учебно заведение. Така е излязла с прекрасен пример за много други жени. Показала им е, че могат да се присъединят към украинските военно-въздушни сили. Надя Савченко служи в третия регимент на военно-въздушните сили, където се управляват, например, военни хеликоптери МИ-24. Тя също така е участвала и като доброволец в действията на 2004 на небезизвестния батальон Айдар. Бе заловена през 2014 година и отведена на руска територия. Срещу нея бяха предявени обвинения в незаконно проникване на руска територия. Защитниците на Надя Савченко успяха да докажат, че предявените срещу нея обвинения са, не са нищо повече от провокация. Надя Савченко прояви изключителна смелост по време на цялото съдебно производство. Прояви изключителна смелост и докато бе в затвора, обяви гладна стачка като принудително и бе предоставена храна. През цялото време отказваше да говори на руски, ползваше родния си украински. През цялото време носеше и тениска с украинския герб. Надя Савченко е въплъщение на всичко онова, което стои зад Европейския ден в памет на сталинизма, за предложението за такъв ден – съдебната власт в Руската федерация е наследство от ерата на сталинизма. Сега позволете ми да продължа народния си език на полски, защото ще кажа някои много лични неща. всички нас, които живеем в Централна и Източна Европа, датата 28 септември е свързана с доста различни конотации. Украинците твърдят, че това е денят на Надя Савченко, но на този ден бе подписан вторият пакт Рибентроп-Молотов. Месец след като Германия навлезе на полска територия. Първият пакт Рибентроп-Молотов бе сключен на 17 септември. На 28 септември пък бяха подписани тайни протоколи за по-тясно сътрудничество между германското гестапо и съветската НКВД. Бяха проведени немалко срещи с участието на Германия и Съветския съюз. От това проистекоха репресии срещу полски интелектуалци. Освен това, Литва просто бе подарена на Съветския съюз. Надя Савченко е символ за съдбата на всички останали задържани от Русия след анектирането на полуостров Крим. Става дума за 150 души. Надя Савченко символизира и всички останали жертви на сталинистското потисничество в Съветския съюз. Руската федерация до момента не е осъдила официално актове, деянията извършени по време на сталинизма. Немалко хора като господин Магницки, госпожа Политковская, господин Немцов се нареждат сред жертвите на деянията на Руската федерация. Наистина заставам зад кандидатурата на тази прекрасна украинка. Много ви благодаря. Всъщност, ние чухме представенето на кандидатурата и сега можем да преминем към следващата кандидатура. Тя е колективна и се представя от ГУЕ и НГЛ. Това е кандидатурата на Едвард Сноуден, Антуан Делтур и Стефани Жибо. Ще дам думата на колегата Демаси. Той ще представи кандидатите. Благодаря, господин председател. Благодаря, че мога от името на моята група да представя аргументи в полза на тези кандидатури. За съжаление, немалко хора по света биват преследвани и потискани. Една от номинациите, номинацията на Раив Бадауи, е номинация на личност, чиято съдба вълнува и нашата политическа група. В този случай се намесват нефтените залежи, както и някои доста злокобни политически съюзи. Тази година взехме решение да представим номинациите на граждани на трети страни. Това не е обичайно, но съвсем съзнателно взехме това решение. Председателят на комисията господин Юнкер наскоро в изявлението си за състоянието на Съюза заяви, че Европейският съюз не е в добро състояние. Не сме съгласни с господин Юнкер за немалко неща, но в случая <clears throat> можем да се съгласим с него. Um, Съдбата на Тримата души, чието кандидатури излъчваме, е пример и за ограничаването на правата тук в Европейския съюз. Тези три лица нямаха право на достъп до информация, например. Ще ви ги представя накратко. Няма нужда да се изказвам в подробности за Едуард Сноудън. Неговата кандидатура бе излъчена преди две години. Той разкри случаи на сътрудничество в много широк мащаб между секретните служби на Европейския съюз и тайните служби на Съединените щати. До днес Едуард Сноудън е блокиран в Русия. Той няма право на убежище в Европа. Мисля, че е крайно време да го възнаградим за проявената от него смелост. Крайно време е да си признаем, че проявихме страхливост като политици. Втората кандидатура, тази на Антуан Делтур, е кандидатурата на човек, който стана известен най-късно след като се разрази аферата LuxLeaks. Господин Делтур в нито един момент не е възнамерявал да привлече вниманието на обществеността, никога не е преследвал политически сили. Взел е своето лично решение като гражданин. Взел е решение да даде информация на обществеността за сключените между Люксембург и многонационални концерни данъчни споразумения. Процес, в който е участвал и тогавашният министър-председател на Люксембург господин Юнкер. В момента господин Делтур е обект на съдебно производство в Люксембург. Вероятно е да бъде постановена срещу него присъда за до 5 години лишаване от свобода. Подобна е съдбата на госпожа Гибо. Тя е била ръководител на отдел в банката UBS в Франция. В един момент е взела решение да разкрие практиките на тази банка, подпомагащи доста заможни граждани при укриването на данъци. Първоначално се е опитала да обърне внимание на подобни случаи на вътрешно ниво, в резултат от което е била уволнена, била е подложена на турмоз, било е подложено на турмоз и нейното семейство. За щастие, уволнението е било обявено за нищожно от съд. Тя продължава да работи за разкриването на случаи на укриване на данъци. В момента си сътрудничи с мрежа, която работи за разкриването на такива случаи в международен мащаб. Трябва да кажа, че в Европейския съюз не всички са равни пред закона. Не всички почтени европейски граждани, които работят усилено и редовно си плащат данъците, са равни пред закона наред с многонационални концерни. Законът явно не въжи за тези концерни, не въжи и за хора като Сноуден, Делтур и Гибо, които разкриват подобни случаи. Тези хора нямат право да упражнят правото си на убежище или пък срещу тях са предявени обвинения от съдилища. Европейският съюз работи по директивата за защитата на търговските тайни, например. Това е законодателен акт, който ако бъде прият, ще ни отреже възможностите за предоставяне на закрила на хора като господин Делтур и госпожа Гибо. Мисля, че трябва да проявим достатъчен политически кораж. Трябва да разкрием случаи на злоупотреби и тук в Европейския съюз. Затова призовавам колегите от останалите политически групи да подкрепят нашата номинация. Мерси по презентация. Maintenant, благодаря за това представене. И сега вече можем да обменим своите мнения. Имаме още малко време, така че колегите могат да се изкажат по различните кандидатури, могат да говорят и за всички от тях. Не е необходимо да говорят само за една от тях. Ана Гомеш поиска думата. Благодаря ви. Струва ми се, че имаме много добри кандидатури. Няма никакво съмнение, че всички номинирани заслужават наградата, но все пак нека подчертая, че ние носим отговорност, когато разглеждаме кандидатурите и се водим не само от заслугите на номинираните. В това отношение аз наистина бих искала да подкрепя кандидатура, която ми се струва изключително важна. Казвам го, защото за мен наградата Сахаров трябва да бъде и ефикасна, а именно тя наистина би трябвало да насърчава правозащитниците. Всички, които се борят за защитата на правата на човека – в това няма никакво съмнение, но наградата Сахаров също така прави определени хора по-видими, дава им повече сила. Ето защо аз бих искала да подкрепя предложената кандидатура на Раиф Бадауи, защото това е човек, който води една много самотна битка в страна, която иска да бъде и член на съвета по правата на човека на ООН, въпреки че правата на човека в Саудитска Арабия са в плачевно състояние. Знаете също така, че Саудитска Арабия разпалва най-различни конфликти по света, защото тя е източника на финансиране на ИДИЛ, въпреки че това се отрича от правителството, но ние го знаем. Знаем, че някои от финансовите източници на ИДИЛ идват именно от Саудитска Арабия. Това може да са частни институции, но така или иначе и те би трябвало да подлежат на контрол, а никой не ги контролира. И Системата на прозелитизъм обяснява защо никой не ги контролира. Бадал и не е единствения пострадал, но хора като него наистина водят една много тежка битка за защита на най-основни човешки права. Разбира се, ние имаме най-различни начини да помогнем и на тези, които се борят в Венецуела, в Украина, тези, които се борят и е, сред нашите среди, защото искат да изкоренят корупцията и други вредни практики. Но ми се струва все пак, че при Раив Бадауи наистина, ако връчим наградата Сахаров, ще допринесем за реална промяна и по този начин ще подкрепим тези, които се борят с обскурантизма в страната си. И то, когато някои от собствените ни правителства си затварят очите, тъй като предпочитат да сключват сделки за оръжие и говорят за един надежден партньор в лицето на Саудитска Арабия – в борбата срещу тероризма. Това съвсем не е така, разбира се. Но връчването на наградата на Раиф Батауи наистина би допринесло за промяна. Благодаря, Чайл Станък. Благодаря, господин председател. Исках да подкрепя Ана Гомеш, която беше толкова красноречива, да подкрепя и колегата Фотига в казаното от нея. Нашата група подкрепя Раиф Бадауей. Трябва да се разбере целта на наградата Сахаров. Тя беше учредена по примера на самия Сахаров, който в Съветския съюз се бореше с погазването на правата на човека. Що се отнася до избягването на данъци, не мисля, че това е нещо равносилно на потъпкането на правата на човека. По-скоро е въпрос на правосъдие. Но Раиф Бадауи е изразил становище, което за съжаление в Саудитска Арабия е престъпление. От тук и присъдите за 50, след това за 1000 към Шика. Милостиво, тъй да се каже, до сега е получил само 50 удръз към Шик, след това по здравни причини другите са му опростени временно, единствено заради това, че е защитавал едни прогресивни възгледи. Разбира се, ние чрез тази награда искаме да дадем друго лице на политиката в Саудитска Арабия, но знаем, че принципите не могат да се спуснат с парашут, те се създават от движения на място и ако връчим наградата Сахаров на Раив Бадауи, ние просто ще помогнем на това. Нещо много важно с надигането на идил – страните от залива, като Катар, Саудитска Арабия, не пряко наистина подкрепят тъй наречената ислямска държава. Вахабитските представители в този случай, но аз наистина подкрепям кандидатурата на Бадави. Благодаря, Милан Мон. Благодаря, господин председател. Ние чухме представенето на едни много добри кандидатури. Аз самият бих искал да подкрепя кандидатурата, представена от Луис де Грандес и Фернандо Майоран, а именно кръглата маса за демократично единство на Венецуела. Защото тази кръгла маса се символизира от Леополдо Лопес, от Антонио де Лерма. Всъщност съпругата и дъщерята на Антонио присъстват в залата. Искам да ги поздравя, но за мен няма никакво съмнение, че това е една много солидна кандидатура. Кръглата маса има своите заслуги. Имайте въпрос също имайте предвид и становището на комисията, която се бори с изтезанията в ООН. Ние имаме своите резолюции за Венецуела, за режима на Чавес и на Мадура. Тези резолюции винаги са били подкрепени с мнозинство. Винаги сме осъждали авторитарните стремежи на управлението. На мен ми се струва, че в този случай обаче ние имаме и законодателен шанс с изборите на 6 декември в Венецуела и може би ако връчим наградата Сахаров, ние ще обърнем внимание на положението в Венецуела. По този начин наистина можем да работим по-ефективно и да подкрепим хората, които организират опозицията там. Така че поради причините, които изтъкнах, поради шанса на бъдещите избори, както и за да има последователност в нашите позиции, на мен ми се струва, че трябва да подкрепим тази кандидатура. Тя със сигурност го заслужава. Благодаря. Господин Хенкел. Well, ladies and gentlemen, <clears throat> I am uh, since Дами и господа, трябва да кажа, че аз съм член на Amnesty International повече от 20 години. Много внимателно съм следил и връчванията на наградата Сахаров, но честно казано тази година съм много разочарован от кандидатите. Колегата Танок вече посочи всъщност, че някои от тях са предложени по идеологически причини – аз съм съгласен, че избягването на данъци или работата на ЦРУ, това не е точно причина да се връчи наградата Сахаров, ако се бориш с такива явления. Като че ли тази година ние се фокусираме твърде много върху жертвите на погазените човешки права, а не толкова върху хората, които са направили нещо за защитата на правата на човека. Разочарован съм дори от кандидата Бадауи, тъй като години наред наградата Сахаров е изпълнявала своята цел. Наградата Сахаров е защитавала правата на човека. Следователно, ние би трябвало да се насочваме към кандидати, които са работили дълго време с, в тази област. Не го виждам при нито един от кандидатите. Благодаря ви. Благодаря, господин Демази иска да реагира. Also ich möchte nur etwas weil Искам само да изясня нещо, защото явно няма достатъчна информация. Няма достатъчно знание за онова, което се е случило на господин Делтур и другите наши кандидати. Не на парламента се пада правото да прецени доколко са страдали отделните кандидати или да прави сравнения. Кой съм аз, че да сравнявам страданието, което е било причинено на господин Бадауи с това, което е било причинено на нашите кандидати? Напълно съм съгласен с госпожа Гомеш, че номинирайки господин Бадауи, Обръщаме внимание на това, че Саудитска Арабия, както и някои европейски държави си сътрудничат с ислямска държава. Що се отнася до нашите номинации, Става дума не толкова за укриването на данъци като такова. Става дума за това, че хора, които са се опитали да разкрият подобни случаи, в Люксембург са обект на съдебно производство. Дори им грози е, лишаване от свобода за срок от до 5 години. Това са хора, които тук в Брюксел сме приветствали радушно, потупвали сме ги по рамото, Господин Сноудън на практика пък живее в изгнание, няма право да се завърне в родината си, може би никога повече няма да види семейството си. Ако се завърне пък в Съединените щати, му го грозят много тежки последици. Наистина недоумявам защо имате нещо против всички тези кандидатури. Е, Благодаря ви. Ще дам думата на колегата Морис Понга който е заместник-председател на Комисията по развитие. Предполагам, че той ще иска да отправи към нас заключителните думи по този дебат. Благодаря ти, Кристиян. Преди да приключим дебата, нека ви напомня важните дати от процедурна гледна точка. Колегата Преда също ги спомена в началото на заседанието. Какви са следващите етапи на 15 октомври, четвъртък, в Брюксел при затворени врати ще има индикативно гласуване по списък с три кандидатури – на 29 октомври в Страсбург на съвета на председателите ще бъде избран лауреата въз основа на тези три кандидатури. След това лауреатът ще бъде поканен за обмен на мнения в комисия АФЕТИ 2 в Страсбург – на 11 декември и на 16 декември в 12 часа на обяд ще бъде връчена наградата Сахаров в контекста на пленарното заседание. Като разбира се, ние правим връчването една наистина добре разгласена проява. Но може би това е достатъчно. Искам наистина да благодаря на всички изказали се, които представиха кандидатурите за наградата Сахаров. Благодаря и на теб, скъпи приятелю Кристиян. Благодаря и на комисията АФЕТ за провеждането на заседанието в тази зала. Имаме Разбира се и колегите, които са от съответната подкомисия по правата на човека и нашата комисия по развитие, сега ще ги помоля тихичко да напуснат. Наистина, ние продължаваме работа в 5 часа. Преди това обаче Господин Пает иска думата. Заповядайте. Много ви благодаря. Имаме време и за това исках да благодаря на всички вас за подкрепата на последното пленарно заседание в Страсбург, когато Европейският парламент прие спешната резолюция за Русия. Исках да ви благодаря и да ви уведомя че миналата събота един от тези правозащитници вече беше освободен и сега е в Естония. Много ви благодаря, това е отлична новина. А сега временно прекратяваме работа до 17 часа, когато ще продължи заседанието на Комисията по външни работи. Много ви благодаря.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 Okay. I think we can uh, start our second. Мисля, че можем да започнем втората част от нашето заседание. Ваше превъзходителство, добре дошъл, добре дошли на членовете на вашата делегация в Комисията по външни работи на Европейския парламент. В началото искам да изкажа своите съболезнования и говоря от е, името на всички наши членове. Имам предвид онова, което се случи по време на хаджа в Мека. Загинаха над 700 души. Нашите молитви и съболезнования е, отиват естествено е, към всички членове на семействата на загиналите. Знаете, че в началото на тази година властта в Саудитска Арабия се смени, има нов крал, знаете, че в района има кризи, знаете за възхода на ислямска държава и на други терористични групировки. Искаме да чуем какво смятате вие по този въпрос. Мисля, че е дошло времето Европейския съюз и Саудитска Арабия да разговарят на основата на взаимно уважение. Ваше превъзходителство, давам ви думата за около 10 минути. Thank you, Your Excellency. Благодаря, Ваше превъзходителство. Ще говоря на арабски. Мисля, че има превод.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 кажа, нека неговата благосклонност е с вас. Благодаря ви, господин Преда, за тази покана в Комисията по външни работи. Благодаря и на делегацията за отношенията с Саудитска Арабия. Скъпи дами и господа, от мое име и от името на колегите в Меджлис Ал-Шура и Парламентарната асамблея на Саудитска Арабия искам да ви благодаря. Благодаря на председателя на Европейския парламент Шулц за инициативата да дойдем в Европейския парламент и да се срещнем с вас. Разбира се, няма как да не отбележа и трагичното събитие в Мека, нашите молитви са с жертвите на трагедията. Разбира се, между нашата парламентарна асамблея и Европейския парламент, между Саудитска Арабия и Европа, тези контакти и отношения винаги са се развивали. И това, разбира се, е било в полза на световния мир и стабилност. Меджлис Алшура е представена тук днес, защото ние бихме желали да разговаряме за положението в региона. В Йемен, Сирия, Ирак бихме искали да кажем своето мнение е, за това, което се случва в региона. Саудитска Арабия е, винаги е търсила начин да намери решение на различните политически проблеми. Е, знаете, че от 2011 година ние също имахме много проблеми, най-различни, международни инициативи. времено в региона има най-различни конфликти, разпространява се оръжие, призиви към омраза, милиците ОТИ също така проведоха един путь, завзеха Сана, завзеха парламента и това заплаши стабилността и мира, както в региона, така и в международен план. Саудитска Арабия е част от коалицията на страните в залива. Ние откликнахме на искането на президента на Йемен, което беше напълно легитимно да окажем помощ по отношение на шиитските бунтовници. Ще ви напомня и за резолюцията на ООН 2116 за освобождаване на на региона, регион в който се ширеше насилие, включително и в столицата Сана. Призивът беше съответните йеменски градове да бъдат освободени и по този начин да се сложи край на провокациите в съседните на Йемен страни трябваше да се прекрати и снабдяването с оръжие на милиците. Милиците на бившия президент, както и милиците Ути, бяха бомбардирали жилищните квартали. Ние, като част от коалицията, се опитахме да окажем защита на войските, които подкрепяха президента на страната. Целта беше по този начин да има по-голяма стабилност. Пак ще ви напомня, нашето кралство беше част от тази коалиция, борбата срещу милиците ути. Саудитска Арабия принципно е много обезпокоена от положението в региона и влушаването на ситуацията в Йемен. Ние бихме искали международната общност да евакуира чужденците, и да може медиците доброволци да помогнат на местното население. Същевременно от началото на този военен конфликт ние не сме престанали да оказваме хуманитарна помощ 800 милиона щатски долара. Подкрепяме и международните усилия и тези, които предоставят хуманитарна помощ от международните агенции. 160 хиляди йеменски граждани дойдоха при нас. Също така и много йеменски студенти продължиха своето обучение в Саудитска Арабия. Всъщност 2 милиона йеменци живеят в нашата страна от доста дълго време. Имаме и центъра на краля за благотворителна дейност, който също помага. По този начин се опитваме да помагаме на йеменците. Един милиард саудитски реала бяха отделени за това. През последните три години ние сме изплатили над 3 милиарда щатски долара, за да помагаме на Йемен, да, като тук не броим лекарствата, храните, които предоставяме. И това само и само да помогнем на Йемен. Усилията на коалицията в Йемен, според мен, вече започват да дават положителни резултати, благодарение и на войските, които са лоялни по отношение на президента. Юга на Йемен северо-истока вече започват да се освобождават. Освен това, някои от разселените вече се завръщат по домовете си и това със сигурност е знак за подобрение. Сега бих искал да се спра на един друг въпрос – страданията на нашите братя от Сирия. Знаете, че много от сирийците по-настоящем са разселени, те са извън страната си. За нас това е хуманитарна кауза. В нашата страна от началото на сирийската криза сме похарчили 2,5 милиона, за да помогнем на сирийските граждани. За нас е важно те да не бъдат третирани като бежанци, да не бъдат в лагери за бежанци, защото искаме да се зачита тяхното достоинство. Те трябва да бъдат свободни. Именно за това стотици хиляди сирийци получиха възможността да живеят при нас, да се радват на безплатна здравна помощ и други услуги. Нека също така кажа, че има сирийски ученици и студенти на брой 131 000, които учат при нас. В средното училище, началното училище, в университетите – Разбира се, има ги и лагерите в Йордания, Ливан, Турция, където също предоставяме хуманитарна помощ, за да помагаме на бежанците. Тук работим в сътрудничество с други хуманитарни организации. Същевременно ще кажа, че до сега сме похарчили еквивалента на 700 милиарда долара. Това е криза, която се разпространява не само в съседните страни в региона, но и в Европейския съюз. Благодаря за усилията на Европейския съюз да помогнат на сирийските бежанци. Със сигурност това показва, че вие държите на правата на човека, че ние всички сме братя. Саудитска Арабия подчертава, че единственото решение може да бъде мирно и политическо. Ние се съобразяваме с резултатите от Женева 1. Уважаеми дами и господа, Саудитска Арабия няма да се поколебае да положи всякакви усилия на международно ниво, за да се пребори и с тероризма. Това се вижда ясно от нашето антитерористично законодателство. Ние създадохме и комисия на високо ниво за борба срещу тероризма. Борим се не само с вътрешните заплахи, но и с международните такива. Освен това, организирахме една международна конференция през 2005 година по въпросите на борбата срещу тероризма. Похарчихме 10 милиона долара, за да се борим с тероризма до сега. Помагаме и на страните, които се борят с ИДИЛ. Ние сме част от коалицията която иска да надвие на тази групировка – Ислямска държава. Знаете, че те не признават никакъв закон и всъщност за нас те не представляват Исляма. Уважаеми дами и господа, искам да спомена и действията на израелските войници на мястото на джамията Алакса. Според нас това е посегателство срещу мира. Палестина и Израел могат да живеят мирно едни до други. Освен това имаме и международните конвенции. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за вниманието. Искам също така да благодаря за поканата и възможността да се срещнем с вас. Готови сме да отговорим на всички въпроси. Euh, euh, първо ще дам думата на госпожа Мишел Алио Мари, която председателства делегацията на Европейския парламент за връзки с Арабския полуостров. След това ще чуем и колегите от други политически групи. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам че делегацията на Парламентарната асамблея на Саудитска Арабия е сред нас. Аз също на свой ред искам да изразя съболезнования за смъртта на поклонниците в Мека. Бих искала да отбележа, че всъщност делегацията на Саудитска Арабия ни посещава в момент на промяна – имаме нов крал на Саудитска Арабия, освен това нови избори, местни избори, за които сигурно може да ни кажете няколко думи. Има и промяна в нашите отношения, защото сега най-сетне има нова комисия, която ни позволява да се опознаем по-добре и по-добре да работим заедно. Надявам се така да водим редовен диалог по конкретни теми, защото имаме множество общи предизвикателства. На първо място тероризма. Тероризма засегна и Саудитска Арабия, неведнъж, е, както знаем, имаше атентати и в Европа и по други места на света. Следователно това е общ проблем, защото вече виждаме дестабилизиране на Близкия изток и това може да доведе до последствия за абсолютно всички нас. Така че и Саудитска Арабия и Европа трябва да изиграят своята роля международно. Бих искала да ви поставя и някои въпроси. Те са свързани най-вече с региона – и страни като Иран, например, макар че вие не споменахте Иран, интересуваме вашата позиция за споразумението, което беше сключено наскоро. След това, вие говорихте за Йемен, наистина Саудитска Арабия приема много от йеменските бежанци. Бихте ли ни описали какво се случва на място? Как идват при вас тези йеменски бежанци? Има ли някакви ограничения за това какъв процент могат да получат това право на пребиваване? И какво прави страната за справяне с хуманитарната, както и економическа криза? За Сирия. Вие споменахте Сирия. Ясно е, че Европа има непосредствен интерес, защото е засегнато от миграционните потоци. Има и други страни, които приемат мигранти, като Ливан, Йордания. Те са на предна линия и вече наистина не могат да се справят. Те са също дестабилизирани от миграционния поток. Каква смятате, че трябва да бъде реакцията? Какво може да се направи в бъдеще? така че да се организират системи за прием и тези хора да не трябва да ходят толкова далеч от дома си. В крайна сметка бежанците биха искали да се върнат от дома, след като ситуацията се стабилизира. И ние, разбира се, искаме да допринесем за това. Вие споменахте Израело-палестинския конфликт. Самата аз съм убедена, че този конфликт може да намери своето решение, най-вече възоснова на работата на ОНЕ, което ни е добре позната. Струва ми се, че между двете страни обаче няма доверие и тук е важна работата на трети страни. Саудитска Арабия и страните от залива готови ли са да бъдат гарант за това, че постигнатите договорености ще се изпълняват. Имам и други въпроси, но сигурно колегите също желаят да поставят своите въпроси. Още веднъж ви благодаря. Много ви благодаря. Сега от името на НП ще дам думата на господин Петерле. Споštovani gospod podpredsednik, člani уважаеми господин заместник председател, уважаеми членове на Саудитската делегация, уважаеми колеги. От името на Европейската народна партия бих искал да ви приветствам с добре дошли. Изказваме своите съболезнования във връзка с трагичните събития в Мека. Благодаря за вашето послание на мир. Мира е ценността, която ни обединява. Радваме се, че сте дошли тук, за да поговорим. Благодаря за това, че открито изказахте своята позиция по различни наболели проблеми във връзка с това, което се случва в Саудитска Аравия. Благодаря за това, че приемате йеменски и сирийски беженци. Искаме да ни помогнете да намерим политическо решение на този проблем с бежанците. В нашата резолюция, прията не отдавна, подчертахме, че е важно да имаме особени отношения с Саудитска Арабия. Какво е готова да направи вашата страна, за да се справим с последиците от кризата? Ще трябва да сътрудничим и да чуем какво смятате вие, ако искаме да намерим решение на проблема с бежанците. Госпожа Гомеш от името на социалистите и демократите. Добре е дошъл, господине. Какво ще кажете на онези, които смятат, че Саудитска Арабия е част от проблема, пред който сме изправени, а не част от решението? Какво имам предвид? Саудитска Арабия финансира терористични групи. Естествено, това не са финанси, които идват от правителството, идват от частни източници, които не подлежат на кой знае какъв контрол. Аз съм пътувала в региона на Арабския полуостров, била съм в Ирак, в Йордания, в Ливан, била съм и в Либия. Често се чува, че Саудитска Арабия е част от проблема, а не от решението. Чрез финансирането на най-крайните религиозни виждания и застъпници. Освен това, съперничеството с Иран играе роля в целият този процес. Той играе роля за случващото се в Бахрейн, в Йемен, в Сирия – била съм в Саудитска Арабия. Бях последният докладчик от името на парламента по темата Саудитска Арабия. Срещнах се и говорих с много интересни хора в вашата страна. Не разбирам защо има толкова противоречие. Искам да отдам дължимото на жените във вашата страна, които се борят с една репресивна система. И тук нямам предвид възможността да се шофира. Имам предвид един наръчник, който постановява какви точно са правата на жените, а те са почти никакви. Това е нещо много обидно. Трябва да спомена и господин Раив Бадауи. Обсъдихме го преди малко. Той е един горд саудитец, който се бори за човешки права. Трябва да спомена и Али Алнимбър, един младеж. Заплашват го, че ще го разпънат на кръс и ще го обезглавят. Надявам се, че това няма да се случи и вие самия, господине, ще използвате вашето влияние за да попречите това да се случи, защото това ще хвърли петно върху репутацията на Саудитска Арабия. Знам, че във вашето общество има много противоречия. Познавам част от тях. Има все повече съмнения обаче относно ролята на Саудитска Арабия във вашия регион и извън региона. Исламска държава вече е в Либия. Какво ще кажете на онези, които казват, че Саудитска Арабия е част от проблема, а не е част от решението? Сега от името на екара Чар Станък. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин заместник председател. От името на екара искам аз да изкажа своите съболезнования на семействата на загиналите в двата трагични инцидента с крана и с твърде голямото стълпотворение. Саудитска Арабия е много важна, по-важна от когато и да било. Не само когато става дума за външна сигурност, но и в много други аспекти. Саудитска Арабия получава различно отношение. Критикуват за това, че подкрепя терористични групировки на последно място в Сирия – между другото, арабите сунити са най-голямата част от бежанците от Сирия. Има обаче и друго отношение към Саудитска Арабия. Например, в Египет се чуват положителни слова за това, че се прекрати подкрепата за мисулманско братство. Смесена е картината на отношенията към вас. Близкия изток е, е в е, много опасно положение. След арабската пролет видяхте в колко страни има е, кризи. Вашата подкрепа за Мансура Алхади, за съжаление, доведе до твърде много смъртни случаи. В Сирия сме в на улица, имаме над 250 хиляди убити. Сега има сближаване между Русия и Запада. Иран смята, че Исламска държава пък е много голяма заплаха. Все повече беженци има в беженските лагери в съседните страни на Сирия. Мисля, че вашия враг Асад остана на власт много по-дълго, отколкото се очакваше. И ето защо вие и е, Турция трябва да осъзнаете това и да участвате в е, разговорите за бъдещето на Сирия. И накрая искам да помоля чрез вас вашия крал да помилва двамата души, за които говори госпожа Гомеш. Бадауи и Ал Нимър. И накрая трябва да кажа, че що се отнася до мира между Израел и Палестина, има нужда от допълнителни усилия, за да може да се седне отново на маста за преговори. Благодаря ви още веднъж за това, че сте тук Ваше превъзходителство. Благодаря. Следващия оратор. Господин Бухнер, и аз от своя страна сърдечно ви благодаря за това, че заедно с вашата делегация проявявате готовност да разговаряте с нас по всички тези важни въпроси. Първият ми въпрос – каква е новата роля според вас, която се пада на Иран в Близкия изток, като се има предвид споразумението за ядрената му програма? Освен това, наистина искам да знам какъв е точният брой на бежанците, които се намират на ваша територия по държави. Това е важно не толкова от гледна точка на днешните разисквания, а от гледна точка на положението в Германия. Както знаете, Германия проявява готовност също да приеме голям брой бежанци. Следващият ми въпрос. ООН предявява спрямо вашата страна обвинения за много големи нарушения на правата на човека. Вече са били убити 3000 цивилни граждани, ранени са 4000. По данни на ООН, 86% от всички смъртни случаи по време на войната са убийства на цивилни граждани. И то в резултат от въздушните нападения от страна на Саудитска Арабия. Има немалко данни за нападения срещу болници, и цивилна инфраструктура, в това число и срещу беженски лагер. Извършени са и въздушни нападения срещу водопроводи и други. Каква е вашата позиция по тези обвинения от страна на ООН? Още един важен въпрос. Какво предприемате, какво сте предприели до момента, за да сложите край на войната. Интересуваме най-вече въпросът за това, защо инициативата от Оман не доведе до конкретни резултати. Благодаря, господин Карвар. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, Ваше превъзходителство и от мое име са болезнования за двете неотдавнашни трагедии. Знам, че Вашата страна много прави за превенцията на подобни инциденти и съм сигурен, че от тук нататък ще защитават още повече от тези, които правят този хач. Не на последно място, това са хора от моята страна. Знаете, че ставаме свидетели на мигрантска криза, огромен поток от хора е, към Европа. Благодаря ви за вашата подкрепа за бежанците в различни държави. Е, искам да ви благодаря за това, че е, имате една специална инсталация, която много помага в жегата използвате по време на хаджа, бихте ли я преотстъпили на е, бежанците? Имаме няколко въпроса. Какво ще кажете за вашата стратегия за излизане от Йемен? Какво ще направите, за да може в Йемен да няма вакуум във властови план, който да се експлуатира от екстремисти? Смятате ли, че Йемен може да бъде единна държава? Какво смятате в случай, че се стигне до някакво отцепване? И накрая присъединявам се към колегите в молбата за милосърдие към Бадауи и Алминар. Благодаря, Михаил Галер. Благодаря. Един въпрос. В случай, че има международна конференция с цел да се намери решение на гражданската война в Сирия, ще седнете ли на масата заедно с САЩ, Русия, ЕС, Турция, Иран. Съгласни ли сте да преговаряте в такъв състав? Какво трябва да се направи, за да се отслаби напрежението с Иран и за да се изгради диалог с тази държава? Притеснявам се, че в бъдеще може и да има конфликт. Какво би било правилното решение в тази връзка. Осъдихте и Идил и Асад. Аз споделям едно такова виждане. Откъде идва финансирането за тях обаче? Може ли да ме уверите, че няма финансова подкрепа от саудитски граждани? Често посещавам Тунис и Пакистан и там често ми казват, че подкрепата за радикалните имами, за радикалните проповеди в различни джами идва от саудитски ресурси. Смятате ли, че има такъв финансов поток от вашата страна? И ако това е така, смятате ли, че онова, което правите, наистина допринася за мира в различните държави? Жил Парнио. Господин председател, господин заместник председател, и аз на свой ред искам да изразя съболезнования за трагедията в Мека от преди няколко дни. Саудитска Арабия е огромна регионална сила. Това беше казано и от колегата Алио Мари. времено. Беше напомнено от колегите, че наскоро беше изключено споразумение с Иран. Какво мислите вие за новосъздалата се ситуация? Можем ли да бъдем наистина изпълнени с доверие Всъщност беше казано от Турция, че ако се сключи ядрено споразумение с Иран, може би и други регионални сили ще поискат да имат ядрена програма. Къде се намираме по настояще, господин заместник председател? На второ място. Според вас, какъв ще бъде тъй наречения модус вивенди с вашите ирански съседи? Имам още един въпрос, той е свързан с бежанския поток, на който сме свидетели в Европа. Това е последица от конфликтите и в Сирия, и в Ирак, конфликти свързани с диктаторските режими. Имаме бежанци и от Южна Еритрея. Но тази ситуация може да продължи доста дълго време. А виждаме, че страните от залива, поне така се казва в Европа, не приемат достатъчно бежанци. Саудитска Арабия не е подписала Женевската конвенция, така че за нея статута бежанец просто правно не съществува но бихте ли ни казали по-подробно какво прави Саудитска Арабия за приема на тези бежанци след конфликта в Сирия? И накрая, пак във връзка с миграцията, аз пледирам от, от името на мнозина от нас да се проведе международна конференция по въпросите на бежанците. Както предстои такава конференция по измененията на климата, тя ще се проведе през декември в Париж, както знаете. Но какво мисли Саудитска Арабия за организирането на една такава международна конференция по въпросите на бежанците? Благодаря ви. Uh, господин Ван Орден. Благодаря, господин председател искам да попитам следното. За вас ислямска държава пряка заплаха ли е за вашата сигурност? На следващо място. Какво трябва да се направи, за да бъдат те победени? Какво въздействие ще има една такава война върху сирийския конфликт? Как според вас трябва да се стабилизира положението на арабското население на територията на Сирия, за да няма такива масови изселвания. Какво бихте ни посъветвали? Какво трябва да направим ние, за да интегрираме по-добре тези мусулмани, които пристигат масово в европейските държави най-вече през последните няколко месеца. Благодаря, имате думата, Ваше превъзходителство. I have seen uh, most of the questions are actually can be categorized into повечето от изразените становища не могат да бъдат сведени само до няколко въпроса. Затова с ваше позволение ще помоля колегите си да се включат в отговорите на някои от въпросите. Ще започна с Йемен, ако нямате нищо против. Освен това, с ваше позволение няма да ви назовавам по но няма да отговарям на отделни въпроси, а ще групирам въпросите. Така ще мога да отговоря на всичките ви въпроси за Йемен. Първо, що се отнася до броя на лицата, завърнали се в Йемен, благодарение на подкрепата, предоставена от Саудитска Арабия на законното правителство на страната. Нека кажа следното. Трябва да се запитаме колко хора благодарение на нашите действия не са напуснали страната. Какво постигна Саудитска Арабия? Какво постигна коалицията водена от Саудитска Арабия? с оглед оказването на подкрепа на законното правителство на Йемен. Подкрепяйки законното правителство на страната, предотвратихме много голям брой бежанци. Предотвратихме масовия поток на бежанци на какъвто сме свидетели, например, от Сирия. Не разполагам с точни цифри, но броят на беженците от Йемен не е толкова висок, колкото този на беженците от Сирия. В Саудитска Арабия сме приели 3 милиона сирийци. Вероятно, между 4 и 6 милиона сирийци се намират на територията на други арабски страни. успяхме да допринесем за връщането в страната им на немалко йеменски граждани. Правителството започна да упражнява контрол върху положението. Милициите постепенно се оттеглят. Бяха освободени и много опозиции, окупирани от а, милиците на Хуси. Бяха неутрализирани също така и някои въоръжени формирования, така че те вече няма да могат да действат в ущърп на хората. Цитирахте за това, че сме отговорни за 2000 загинали. Но нека кажа, че Саудитска Арабия спазва международното законодателство не сме навлизали на територията на страната, не сме разрушавали нейната инфраструктура. Целта ни винаги е била да неутрализираме сили, представляващи заплаха за страната и за региона. Всички позиции, срещу които сме извършвали въздушни нападения, са били военни бази, както и установки за изстрелване на ракети. Разбира се, възможно е да е имало и цивилни жертви. Това е неизбежно по време на военни конфликти. Но ние винаги сме били особено внимателни. Винаги сме заявявали, че правим всичко възможно, за да сведем броя на жертвите до минимум. Що се отнася до подкрепата, която предоставяме на Йемен и онова, което предприемаме, така че в един момент да се оттеглим от там. Стратегията ни за излизане от Йемен е продиктувана от резолюцията на съвета за сигурност на ООН 2216 Съгласно тази резолюция, Хуфи трябва да се оттеглят, да сдадат всички свои оръжия, да освободят всички завзети от тях региони, да се оттеглят от градовете, които са завзели с сила. Резолюцията на ООН е повече от ясна. Нямаме никакво намерение да оставаме на територията на страната, да се месим в вътрешните работи. В Риад бе проведена конференция, в която участваха и различните политически сили в Йемен. На тази конференция бе постигнато съгласие за обединяване на страната. Саудитска Аравия ще подкрепи Йемен така че страната да гарантира мирно съвместно съществуване на всички групи, които участват в управлението й. В момента, в който резолюция 2216 действително влезе в сила и бъде приложена, ние няма да имаме никакъв интерес да оставаме на територията на Йемен. За нас въпросът е повече от ясен. Сега, с ваше позволение, ще отговоря на въпросите за Сирия. Първо, някои от вас заявиха, че Саудитска Арабия е част от проблема в Сирия. Че ние отчасти сме отговорни за положението, до което се стигна там. Други заявиха, че подкрепяме някои религиозни групировки в Сирия, като например Ислямска държава, както и че носим отговорност за това, че продължава да е на дневен ред проблемът с Ислямска държава. тази гледна точка не бих искал да използвам думата обвинение. Може да получи следния отговор. Саудитска Арабия е една от първите държави, които бяха жертва на тероризма. Тя бе сред първите държави, които квалифицираха Ислямска държава като терористична групировка. Ние Участвахме във всички усилия за борба срещу Даеш, в това число и чрез военна сила. Саудитска Арабия направи всичко възможно, за да участва в всички международни усилия за постигането на политическо решение на конфликта в Сирия. Полагаме усилия още от първия ден на процеса, още от първата среща в Женева насам. Саудитска Арабия бе първата държава, която лично се намеси в лицето на крал Абдула лично се намеси, като установи контакт с Асад и го призова да сложи край на насилието срещу собствените си граждани. Ние бяхме сред първите, които го призоваха да се вслуша в гласа на разума и да не вкарва страната си в затруднено положение. Какво повече може да направи Саудитска Арабия? Защо изобщо твърдите, че ние подпомагаме терористични групировки при положение, че бяхме сред първите, които поведоха борба срещу тях? Бяхме сред първите, които участваха в работата на международната общност. Ние сме и сред онези, които инвестират милиони в борбата срещу тях. Заклеймили сме както Ислямска държава, така и други подобни групировки. Включили сме ги в списъка си на престъпни организации. В страната ни действа закон, съгласно който всички лица, които се присъединяват към тези организации или дори изразяват симпатии към тях, следва да са обект на наказателно преследване. Саудитска Арабия е приела много силно законодателство във връзка с финансирането на дейността на подобни групировки. Това законодателство порежда и контрол върху подобни парични потоци. Аз самият Например, ако искам да прехвърля пари от една своя сметка на друга, дори сумата да е малка, например 1000 реала, което съответства на 300 долара, трябва да отговоря на немалко въпроси. Трябва ясно да декларирам с каква цел правя този паричен превод и в чия полза, въпреки че става дума за мои сметки. Какво имам предвид с това? Имам предвид, че в страната ни действа много силно и строго законодателство. Разполагаме с най-силната система за контрол върху паричните потоци в региона. Това бе един съвсем ясен, бърз отговор на въпросите ви за участието ни в борбата срещу ислямска държава и други престъпни групировки. Днес, например, в Риад разбихме една терористична група, която бе под шапката на ислямска държава. Нашите граждани страдат най-много от деянията на подобни групировки. Те могат да проникнат навсякъде на територията на страната ни. Не се спират дори и пред храмове, независимо дали става дума за шиитски или сунитски храмове. шиитите, сунитите, както и представители на други религиозни общности стават жертва на деянията им. Ние в никакъв случай не подкрепяме тези луди. Ние искаме да живеем в мир, искаме гражданите ни да живеят нормално, да могат да се грижат за семействата си, да отглеждат децата си, да участват в живота на общността. Да, имаме своите различия. На наша територия са представени различни култури, нашата религия, нашата култура са по-различни от други, но ние споделяме с други религии и култури едни и същи мечти, мечти за своите граждани и за развитието на страната си. Саудитска Арабия в историята си никога не се е намесвала в нито един конфликт, в нито една война в региона. Винаги ясно сме заявявали, че не проявяваме интерес към намеса във вътрешните работи, на която и да е страна. А що се отнася до намирането на решение на конфликта в Сирия и до въпроса дали проявяваме интерес към участието в международните усилия за уреждането на този конфликт, мога ясно да кажа, че отговорът е да. Проявяваме интерес към усилията на който и да е представител на международната общност, тъй като искаме да се сложи край на кръвопролитието, на масовите убийства, на които стават жертва сирийските граждани. В наш интерес е сирийските беженци да се завърнат в родината си. Те са наши братя и сестри вече е създаден форум за решаването на конфликта по линията на процеса Женева 1. Сега международната общност трябва да влезе в ролята на посредник. Трябва да се погрижи за спазването на споразумението Женева 1. Решението е много просто. Днес сутринта водих разговори за различните групи, които не съществуват съвместно в хармония, но могат да бъдат обединени, могат заедно да намерят решение. Разбира се, би се стигнало до много тежко положение, ако международната общност допусне Башар Ал-Асад да стане част от решението на проблема. Как да убедим сирийските граждани, че Башар Ал-Асад след всичките тези убийства може да бъде част от решението? Стотици хиляди души загинаха в резултат от неговата агресия. Можем да ви уверим, че Саудитска Арабия е напредната фронтова линия. Ще участва в всякакви усилия за намирането на решение на конфликта в Сирия. Същото въжи и за други международни конфликти. Ние сме готови да работим за установяването на мир, където и да е по света. as uh, with respect to the efforts of the Omani що се отнася до въпроса за процеса от Оман, Йеменските граждани трябва да се споразумеят за намирането на решение. Ние се намесихме, за да може правителството да си върне властта, с която злоупотребиха милициите, както и за да се сложи край на незаконния трафик на оръжие. Оръжие, което би могло да попадне в ръцете на погрешните хора и да доведе до кръвопролитие, подобно на това в Сирия. Това е задачата ни в Йемен. Мисля, че отговорих на въпросите ви по два от най-съществените проблеми – Сирия и Йемен. А, що се отнася до въпроса за това какво можем да ви посъветваме, така че да спрете беженския поток? Какво могат да направят арабските държави? Мога единствено да ви призова за това да сложите край на конфликта и на масовите убийства. Мотивирайте хората да се завърнат по домовете си. Това се опитахме да направим ние в Йемен. А ако не направите това, Сирия трябва да бъде напусната от всички сирийци, които все още са там. Но в момента цари ужасяващ хаос – Цялата страна е потънала в хаос. Дори и правителството не упражнява контрол върху повече от 5% от територията на страната, така че на международната общност се пада отговорността да поеме инициативата. Днес нейно превъзходителство ми каза, че трябва да участва цялата международна общност. Да, разбира се, цялата международна общност трябва да постигне съгласие за решаването на проблема. Без такова съгласие, без активни действия от страна на международната общност няма да има решение. Какво могат да предприемат арабските страни в допълнение към това, което вече правят? страни като Йордания, Ливан и други съседни на Сирия държави не могат да приемат повече сирийци. Всъщност сирийците не искат да се установяват в тези държави. Но до сега сме приели всички онези, които са искали да се установят на наша територия. Не сме отпратили нито един от тези хора. Просто ги приехме, без дори да ги квалифицираме като бежанци. Но тези хора не искат да останат на наша територия. Те искат да продължат да живеят, да осъществят мечтите си. Единственото решение е да сложим край на този конфликт, По въпроса за това дали Саудитска Арабия е част от проблема, тъй като подкрепя терористични групировки, нещо, което каза госпожа Гомеш, както и по въпроса за съперничеството между Саудитска Арабия и Иран и по въпроса за ограниченията върху жените в Саудитска Арабия, най-вече по отношение на правата на човека. С ваше позволение ще помоля колегата си да отговори. Ще го помоля да отговори на въпроса за подкрепата от страна на Саудитска Арабия за терористични групировки, както и на въпроса за положението на жените в страната. На първо място благодаря за поканата. Много се радваме, че сме сред вас и със сигурност дискусията е много интересна. Принципно ще повторя вече казаното а именно Саудитска Арабия заклеймява терористите и тероризма във всичките му форми, защото тероризма не може да бъде оправдан. Крал Абдула мир на праха му каза, че тероризмът е несъвместим с която и да било религия или политическа система. Министъра ни по политически въпроси също заяви, че мисулманските учени и всички хора в академичните среди трябва да отправят своя призив към младите, за да ги защитят от тероризма. Ясно е, че тези екстремисти всъщност се водят от принципи, които нямат нищо общо с религиозната ни идеология, защото ислямът е мирна религия. Пак ще го кажа, истинският ислям е мирен. Освен това, ислямът е религия, която съществува от векове, има я днес ще продължи да съществува и в бъдеще. Разбира се, някои злоупотребяват, те налагат своето лично тълкуване на Корана и на суните. По този начин те уронват мисюлманските ценности. Всъщност, опасността е, че някои от тях учат на същото децата и тези хора трябва да бъдат изолирани, защото те не представляват мнозинството или правителството, но така или иначе техните гласове се чуват. Ние искаме да изкореним всякакви екстремистски идеологии, полагаме усилия за това и най-вече искаме те да нямат достъп до малките и младите. Това е отразено и в учебните програми на нашите училища. Ние запознаваме децата с съвременните ценности, като поставяме акцента върху вярата, която обаче няма нищо общо с тероризма. Това беше казал и крал Абдула. Не е достатъчно някой да се образова извън страната ни и да се върне при нас с диплома. Не, те трябва наистина да отворят своите умове, а в случая говорим за една екстремистка идеология. Създадохме и специална организация, която да помага на децата, чието умове са били промити. С други думи, има проблем, ние го признаваме, но искаме да се борим с него. Благодаря ви. Ваше превъзходителство, искате ли да отговорите за Иран и ядрената политика? Ако ми позволите, ще се обърна към колега, който да отговори за сключеното споразумение с Иран и това ние какво мислим за него и изобщо за ролята на Иран. Заповядайте.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 за това, че ни поканихте в тази изтъкната институция. Вие попитахте за нашите отношения с Иран. Трябва да кажа, че исторически те не са били лоши. Проблемът е в региона и съответно нарастващата роля на Иран в ущърп на арабските държави, що се отнася до сигурността, включително и сигурността на Саудитска Арабия. Това се отрази на сигурността и в Йемен, и в Нижет, но вие знаете, че Саудитска Арабия помага на Йемен и се бори за това стабилността там да бъде възстановена. А що се отнася до споразумението 5 плюс 1 за Иран, то ние го приветствахме, но би трябвало малко по-внимателно да се следи това, което става в страната, както и в съседните на нея страни. Не бива и Иран да използва това като претекст за дестабилизиране на целия регион. Според нас всички проблеми на региона до някъде се държат на случващото се в Иран, независимо дали говорим за Сирия или Йемен или Бахрейн или Ирак – Иран трябва да сложи в ред своите вътрешни работи. Това е важно за стабилността на целия регион. За жалост обаче в иранското правителство няма никой, с когото наистина да можем да разговаряме и да отговаря с достоинство на името си на наш колега в случая. Но със сигурност няма никакъв документ, който да доказва обвиненията срещу Саудитска Арабия. И що се отнася до финансирането на тероризма, пак ще кажа, нашите финансови сделки се следят много стриктно. Всичко, което излиза от кралството, подлежи на строг контрол. Няма никакви доказателства никакви документи, които да показват, че Саудитска Арабия тер... финансира тероризма, за разлика от Иран. Всъщност, някои от западните правителства не бива да проявяват толкова доверие към документите, които им се представят – докато Саудитска Арабия не само, че не финансира тероризма, обратното, ние се борим с тероризма и харчим много средства за това. Благодаря ви. Благодаря. Накрая искам още веднъж да повторите нашата покана към министъра на външните работи на Саудитска Арабия. Той винаги ще бъде добре дошъл. Благодаря ви. Следващата точка в дневния ред е доклад за посещението на нашата делегация в Сърбия и Косово. Посещение 23 до 25 септември. I say um, la délégation euh, de la Commission Affaires étrangères. Euh, Комисията по външни работи посети Сърбия и Косово. Това беше специална делегация, която отпътува миналата седмица. заедно с колеги от подкомисията по правата на човека. Те бяха с нас в Белград – ако позволите, казва председателят, бих искал да говоря за това посещение в Белград и Прищина. Посещение, което се проведе в много интересен момент, защото бяхме свидетели на кризата с мигрантския поток – и всъщност това беше и основният въпрос, който обсъждахме най-оживено в Сърбия, заедно с колегите от отсрещната страна, които представляваха гражданското общество, НПО, медиите и различни политически личности, включително председателя на парламента, премиера, нашите парламентарни колеги, както и омбудсмана. В Белград посетихме информационния център, учреден от общината, заедно с много доброволци. Това е център, който предоставя информация на търсещите обежище. Освен това, посетихме и квартала от столицата, в който пристигат бежанците, отпочиват си по пътя, защото трябва да ви кажа, че времето е горещо, а 89-90% от тези, които минават през Сърбия, го правят пеша. Освен това, видяхме, скъпи колеги, обръщам се най-вече към колегите от НП, и тъй видяхме, скъпи колеги, че сред бежанците повечето идваха от Ирак и Афганистан, а не от Сирия. Това е тенденция, която всъщност се потвърждава напоследък – Разбира се, в хода на тези контакти ние поздравихме сръбските власти за управлението на този поток. Срещнахме се и с премиера, това беше четвъртък сутрин и бих казала, че самата среща беше много напрегната, защото тя се проведе няколко часа след разменените обвинения между Сърбия и Харватия заради блокажа по границите блокаж не само на камионите, но и блокаж предизвикан от самите хора. Така че срещата се случи в една атмосфера, която в никакъв случай не беше обичайна, дипломатически или политически. Но имахме възможност да разменим мнения. Най-общо казано, с изключение на въпроса за миграцията, който обсъждахме най-много с сръбските колеги, говорихме и за отваряне на преговорните глави. Нещо, което живо интересува сръбските колеги. Благодаря и за напредъка в диалога с Прищина. Говорихме с представителите на медиите, говорихме за това колко е важна съдебната реформа, срещнахме се и с омбудсмана, много интересен разговор. Принципно се мисли, че отварянето на глави 23 и 24 би помогнало на реформите. Когато се срещнахме с омбудсмана, потвърдихме подкрепата на всички политически групи в Европейския парламент за действията на този омбудсман. Омбудсман изложи на критиките не само на премиера. Сега като че ли е, нещата са се поуспокоили, но преди премиерът и омбудсмана разговаряха много агресивно – Посетихме след това и Прищина. Минахме през порта 1 на север от Косово. Искахме да се потвърдят резултатите от диалога между Сърбия и Косово за интегрирано управление на границите – сега преминаването на тази граница се управлява от косоварска полиция. Има промяна на статута и ние разговаряхме за самите подробности, как се преминава границата, какви са таксите, които се събират и какво е значение имат те за местния бюджет? Нашите колеги в Прищина изразиха жив интерес към споразумението от месец август. Освен това, разговаряхме за общността или общината, която да е сръбска. Към това също имаше голям интерес. А министър-председателя на Сърбия, когато за първи път говори за такова споразумение, имайте предвид, че беше замерван с яйца. Но <coughs> така или иначе, Ние чухме какво е тълкуването на тази идея за общност или община, която да е сръбска. Пак ще кажа, Сърбия иска отново да отвори тези преговорни глави, а за Косово пък най-важният въпрос е либерализирането на визовия режим. Всъщност трябва да се изпълнят още 95 критерия, обаче, за да се отворят преговорните глави с Сърбия и да бъде изпълнено всичко в тях. Мисля, че така или иначе посещението беше направено в много интересен момент, доста напрегнат момент също така но ние работихме много добре заедно и с колегите от подкомисията по правата на човека. А, също така някои от нас са членове на тази подкомисия. Сега ще дам думата на колегата Пицула, който беше в делегацията. Премда е посет Белграду и Прищини доиста би. Благодаря, господин председател. Прав сте. Като цяло, темата на посещенията ни в Белград и в Прищина беше основно беженската криза. Основната ни цел беше да посетим две държави. Тези две държави са на различен етап от европейската си интеграция и двете водят интензивни разговори с Европейския съюз. От гледна точка на Европа обаче диалога между тези две държави също е много важен. Ето защо за нас споразумението от 25 август е изключително съществено и то показва, че има напредък в разговора между двете държави. Очаква се, че скоро Сърбия ще отвори първата преговорна глава. Очакваме с нетърпение това да се случи. По този начин ще започнем да следим по-близо какво се случва в е, Сърбия. А създаването на специален трибунал за военни престъпления в Косово е, беше много важна стъпка е, да не забравяме, че имаше едно споразумение с е, Черна гора, което влезе в сила неодавна. Подкрепата за двете държави се цени високо, но и двете държави трябва да е, ускорят работата и да положат повече усилия във връзка с борбата с корупцията. Медиите, освен това, много важен въпрос. Има много проблеми с тяхната собственост. На следващо място, важно да се следи изграждането на добре функциониращи държавни институции. Разговаряхме по този въпрос с Саша Янкович, който е омбудсман. Трябва да има надзор за обществените услуги да се следи и какво се прави с е, евентуални е, репресии. В е, Сърбия опозицията е в не много изгодно положение в момента. В Косово има опозиция, тя изказва открито своето мнение, но и в двете държави трябва да подчертая, опозицията е в неизгодно положение, в ситуация такава, че можем да определим опозицията като слаба и това може да създаде предпоставки за бъдещи кризи. Искам да благодаря на всички, които в крайна сметка осъществиха тази мисия. Господин Радош има думата. Благодаря, господин председател. Визитата, която обсъждаме, се проведе е, в е, една ситуация, в която станахме свидетели на страшно много беженци. Постигна се напредък в крайна сметка. Трябва да споменем споразумението от 25 е, август, споразумението за границите с Черна гора. Мисля, че най-важните теми обаче не бяха обсъдени с представителите на правителството. Що се отнася до омбудсмана, до представителите на медиите, на НПО, да, с тях обсъдихме различните наболели теми, демократичните реформи, процеси в тези общества. Но повтарям, тъй като в тези е, страни е, има в момента конкретна ситуация, белязана от бежанците. Не можахме да обсъдим най наболедите въпроси с представители на правителството. Що се отнася до медиите и тяхната собственост, няма кой знае какъв напредък от последните ни резолюции. Приватизацията на медиите се прави по такъв начин, че правителството може да остане основен акционер, особено в по-малките местни медии. Освен това на лице е опасността някои медии да бъдат закупувани от съмнителни лица с съмнителни средства. Всичко това означава, че свободата на медиите ще бъде ограничена. И двете държави, и Сърбия и Косово, трябва да бъдат поздравени, защото полагат много усилия. Споразумението от 25 август е, по-скоро е с декларативен характер. Има някои аспекти в него, някои елементи, които тенденциозно са е, оставени да бъдат не толкова ясни. От сръбска страна чуваме изявления. Сърбия получава похвали за това, че прави много за бежанците и като че ли поради всички тези похвали, които чуваме, забравяме да критикуваме проблемите. А в обществото на Сърбия има много проблеми и без да се решат те, всичко ще си остане само едно добро пожелание на хартия. Ето защо трябва да работим в тази връзка. Ако не решим проблемите, в крайна сметка интеграцията няма да е, е толкова добра. Имам предвид интеграцията в Европейския съюз. Благодаря. И аз искам да благодаря от името на секретарията на комисията на АФЕД. Благодаря на секретарията за тяхната помощ в Белград, в Прищина. Както е обичайно, те много ни помогнаха. Сега по точка разни искам да попитам дали има нещо, което желаете да обсъдим. Ако не, то следващото ни заседание на 12 октомври в Брюксел. Благодаря ви.